Uh, Дами и господа, да започнем нашата работа. Започваме тази междупарламентарна среща, посветена на изключително важните въпроси, свързани с енергетиката. Сега ще премина народния си език. Има превод на 21 езика. 22-я родния ми език, каза председателят, но той се превежда на други езици. Няма малтийски обаче. Който има нужда, може да си сложи слушалките. И сега ще ви дам няколко секунди да си сложите слушалките и аз ще премина на родния си език. Искам да ви приветствам с добре дошли Добре дошъл на господин Франциско Хавиер Ройо Харсия. Той е председател на Сената на Испанския парламент, съпредседател на тази конференция е и Испанското председателство. Искам да приветствам всички представители на националните парламенти е, и на парламентите на страните кандидатки. Поканили сме двама докладчици. Господин Ли Ханчер, професор по европейско право в университета в Тилбург и господин Марк Вандервалде, който е професор по конкурентно право в университета в Роттердам, също така професори в Кингс Колледж Лондон. Има представители на европейските институции, господин Орибе, държавен секретар на Министерство на търговията и енергетиката в Испания. Винаги сме доволни, когато имаме възможност да разговаряме с съвета и председателството. Също така искаме да приветстваме и комисарият по конкуренцията, господин Алмуния. Той ще участва в дебата утре. Тук са и много съветници, а в, на трибуната за посетителите има много граждани. Винаги сме щастливи, когато а, гражданите идват да наблюдават, в, да наблюдават работата в залата. Дами и господа, Искам да подчертая още един път, е, че един от приоритетите на Испанското председателство е общата енергийна политика на Европейския съюз. Е, това е изключително важно за Европейския съюз. Е, тази среща е израз на приоритета и намеренията, изразени от Испанското председателство. В хода на днешното заседание което аз ще председателствам заедно с председателя на Испанския конгрес. Ние ще се занимаем с тези теми. Искам да благодаря на Испанския парламент за тяхното съдействие при подготовката на тази среща. Интерпарламентарните срещи са изключително важни, защото те дават възможност на парламента да участва, така както е предвидено в Лисабонския договор. Заседанието, конференцията ще продължи два дни, днес и утре. Всички сте получили програмата на тази междупарламентарна среща. Тя е посветена на Европейска енергийна общност, Въпросите, които ще се разгледат е как да се направи така, че политиката на държавите членки е последователна. Как да направим така, че гражданите да усетят положителното въздействие на нашите решения. В края на краища хората имат очаквания, свързани с енергийните доставки и ние трябва да отговорим на тези очаквания. Сега ще дам думата на председателя на Испанския сенат, господин Франциско Хавьер Рохио Гарсия. Поведение до нас пари слов на почонтък. Провазение до сест. Господин председател, имате думата за встъпителни думи. Добър ден. господин председател на Европейския парламент, драги колеги, за мен е чест, че имам възможност да, да говоря на тази а, среща. На тази среща ние ще обсъждаме една изключително актуална тема енергетиката през 21 век е изключително актуална тема. Днес ние ще раз... Днешната среща е доказателство за важната роля на връзките между националните парламенти и Европейския парламент. Нещо, което е предвидено и в Лисабонския договор. Темата, която обсъждаме, е изключително важна, защото става дума за обновяване на енергийните структури. В край, на, в край на краищата това е важно и за създаване на новаторски динамични структури. В миналото това беше просто пожелание. Сега е необходимост, при това спешна. Европа и всичките и държави, и държавите членки трябва да работят е, заедно, за да можем да изградим добруване за нас, за, нас, за сегашното и бъдещото поколение. Общата енергийна политика е проблем, на който трябва да се намери решение. европейските економики трябва да посрещнат предизвикателството на растежа. Ние искаме бърз растеж и средство за това е енергетиката. В по-дългосрочен план ние трябва да видим как, как да осигурим базата за устойчива и конкурентоспособна економика. Ето защо от изключително значение институциите и правителствата да разработят планове и мерки, които да засилят нашата конкурентна способност в енергийно отношение, които да осигурят сигурност на доставките и конкурентна способност на економиката. Мисля, че е изключително важно да обърнем внимание на взаимната връзка между енергийните мрежи за да се изгради една солидна трансевропейска мрежа като база за, икон... за економическо развитие. А, тази мрежа ще трябва да се свърже и с мрежите на съседни страни. Също така трябва да се постигне напредък в енергийната ефективност в източниците на чиста енергия, за да намалим своята енергийна зависимост и по този начин да засилим своята политическа независимост, а пък и да опазваме околната среда. Разбира се, този процес няма да бъде безпроблемен и безконфликтен. Някои енергийни проблеми водят до недоразумения между отделни държави членки. Новите и чисти енергийни източници са много полезно средство, което спомага да се изгладят и да се изгладят различията и в крайна сметка да се е, спомогне за е, изграждането и укрепването на добри взаимоотношения. Необходими са национални планове, които да са свързани с европейските планове, за да вървим всички в една посока. Европа трябва да даде надежда за 21 век. Това е принцип, който трябва да намери конкретно изражение, което гражданите да могат да усетят. Националните парламенти, Европейския парламент трябва да изградят мрежи, в интерес на разработване на енергийна политика, чиято цел е чиста, безопасна и сигурна енергия. Надяваме се, че това ще способства за нашето економическо и социално добруване. Това е са нашите цели и се надявам, че през следващите два дни ние ще успеем да направим, да положим основите на устойчиви действия, за да можем да осигурим на бъдещите поколения а, възможности за, а, за добруване. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин председател за встъпителните думи. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, Преди да продължим нататък с изказванията на нашите експерти, позволете само да споделя няколко думи с вас. Това са уводни думи към нашия дебат. И представляват съвсем естествен преход от казаното на председателя на Сената в Испания. Уважаеми госпожи и господа, ние сме изправени пред предизвикателството на единния пазар, който трябва да поддържа своя ръст и в крайна сметка да ни изведе от кризата. Правя препратка към директивата за услугите, към стандартизацията като процес. Липсата на стандартизация означава, че ние на практика не можем да осъществяваме свободно движение на стоките, включително и е, стоките свързани с интелектуалната собственост и с движението на мисълта и постиженията на мисълта. С други думи, говорим за единен е, енергиен пазар. Европейския съюз трябва да бъде силна енергийна общност в бъдещето. Ако можем да сравним нашата ситуация с обстановката в Китай, съвсем ясно ще видим, че за да можем да успеем, за да можем да се справим с проблемите си, трябва да действаме като общност, единно на глобалния пазар. Преди няколко години, заедно с е, е, Жак Делор, председател на комисията до 1994 година, ние заложихме създаването на една нова общност – Европейска енергийна общност. И това е нещо, което ние бихме искали да се реализира в рамките на структурата по смисъла на съществуващият договор. Договорът от Лисабон за първи път обаче прави препратка към солидарност в областта на енергийния сектор между държавите членки и за обща политика в този сектор, което вече представлява едно ново качество на договора за Европейския съюз. Сега вече трябва да се займем именно с изпълнението на това качество. Хората в Европа искат да получат енергия, която могат да си позволяват да плащат. Става въпроси за економика от мащаби. Европейският пазар е факт и ние можем да го обслужваме като цяло и тогава енергийните доставки ще бъдат по-ефтени. Разбира се, не бива да оставаме на страна и промените в климата. Около 80% от промените в климата са свързани с потреблението на енергията. 20% само от тези промени се дължат на химическата, стоманодобивната промишленост и така нататък. Тоест, 80% от нашите проблеми в сферата промени на климата могат да бъдат разрешени, когато разрешим енергийните проблеми. Освен това, трябва да подкрепим и нашите големи енергийни гиганти, за да могат да инвестират дългосрочно. А те трябва да имат и необходимата сигурност, за да могат да правят това. Разбира се, трябва да подкрепим и малките и средните предприятия в сектора и да отговорим на очакванията на нашите граждани. Общност, енергийна общност в Европа означава, че държавите членки ще вземат е, решение да подпишат е, хартата за правата и задълженията. Всичките договорни страни ще бъдат задължени да спазват обща политика и да реализират съответното законодателство на Европейския съюз в този сектор – защото не всички съществуващи решения до сега се изпълняват, например, втори и трети енергиен пакет. Вторият енергиен пакет е прият от Европейския съюз преди няколко години. И наистина трябва да изпълняваме тези решения. Така че търсим ефективна подкрепа от страна на политическите решения и конкретни действия за реализирането й. Ние сме решили да предприемем именно тези действия. Разбира се, ще не влезем по-подробно в тази тема. Има различни възможности които предоставя законодателството и договорите в Европейския съюз. Не затварям никоя врата и никоя възможност – Искам да кажа, че дори и да не се променят договорите, все още имаме много, което можем да постигнем. В заключение искам да направя четири предложения. Четири области, в които ние можем да работим съвместно, според мен. Първо, можем да работим заедно, за да изградим нашите промислени мрежи, различните ни складови възможности, за да можем да използваме наистина ефективно а, доставките на енергия, особено в ситуация на криза. Тук, разбира се, говоря за всички енергийни носители. Директивата за газ, например, се позовава точно на този принцип, за да може да подпомогне е, дейността ни в криза. На второ място, научно-изследователска дейност в особено големи мащаби, защото имаме нужда от нови решения, възобновяеми източници на енергия, спестяване на енергия, по-голяма енергийна ефективност, в крайна сметка. Всичко това можем да направим като намалим емисиите на от, горивата от полезни изкопаеми, защото именно по този начин можем в крайна сметка да доведем до намаляване на парниковия ефект. Технологиите за улавяне и складиране на водород наистина се нуждаят от нашата широка подкрепа. Третата област за общо действие включва ресурсите ни събиране на ресурсите. Европейската комисия би могла да координира заедно с е, големите концерни вътрешния внос на ресурсите на е, енергийни източници и енергия в рамките на Европейския съюз, а различните компании и държави членки по-настоящем купуват по-отделно от един и същи доставчик извън Европейския съюз. Т.е. ние на практика се конкурираме един с друг, което води до напрежение между държавите членки и отслабва а, е, онова, което би могло да бъде наша силна страна. Е, Южния поток, Набуко, Северния поток. Разполага, в момента се водят много дискусии по всички тези възможности и проекти, но в крайна сметка трябва да се е, намали напрежението в е, средата на което се водят тези преговори. И на четвърто място трябва да променим начина си на поведение, когато използваме ресурсите. Трябва да се промени начина ни на живот, за да можем наистина да спестяваме енергия, което означава, че всички национални правителства и парламенти трябва да участват в този процес. Позволете да приключа с тези думи, но искам да подчертая още веднъж – че само единствено ако националните правителства и парламенти проявят интерес в тази обща политика, ако са съгласни, че тези действия си струват, че те са в името на нашите граждани, само тогава енергийната общност може да види а, бял ден. Само ако подходим съвместно, можем в крайна сметка да излезем победители. Уважаеми е, госпожи и господа депутати на Националния европейски парламент, нека да създадем тази общност на бъдещето. Благодаря ви. Ще спра до тук и бих искал да предоставя думата на нашите гости. Отново горещо Приветствам господин Марк Ван дер Валде, който е професор в Кингс Коледж Лондон и професор Хангер Роттердам. Имате думата, уважаеми господа. Much, uh... Благодаря много, господин председател. От името на колегата Ли Хенджер, който седи на една от банките и от своя име, искам да кажа, че за нас е чест че можем да говорим тук пред вас и да представим своето проучване за енергийната политика и енергийната общност. В своите папки ще намерите документите, които, е, документа, който представяме в вид на слайдове. Първо, защо направихме проучване на енергийната политика? Много проучвания се правят в днешно време по тази тема. Защо са ни необходимите? Разбира се, както бе казано и от двамата председатели, в момента се сблъскваме, а, сме изправени през, пред новата индустриална революция и най-вероятно тя ще се случи в енергийния отрасъл. Но едновременно с това има и други проблеми и кризите, с които се сблъскваме. Економическата криза, кризата в околната среда и зависимостта от външните доставчици. Така че е ясно, че е необходимо да се направи нещо за енергийната политика на Европейския съюз. В проучването си започнахме от два основни въпроса. Първо, дали Европа ще бъде един от лидерите в тази нова индустриална революция или ще бъде просто един от последователите. И второ, по какъв начин е, можем да се справим с настоящите модели на производство, които не са устойчиви как да достигнем до ниско въглеродно общество. Както каза председателя Рохо Гасия, въпросите са спешни. Всички континенти вече се движат напред. Е, Китай, Индия, Съединените щати правят своите крачки и ние трябва да ги настигнем. Необходимо е да се действа. Нашето проучване обаче не е за политиката, то е по-скоро правно. Говорим за правната рамка, говорим за различните възможности, с които разполагат политиците в Европейския парламент и в националните парламенти. С този правен въпрос се занимахме от гледна точка на три под въпроса. Първо, защо е необходимо да се направи нещо? В крайна сметка вече имаме енергийна политика, имаме и Лисабонския договор, така че има ли е, нещо, което и е липсва на настоящата система? И ако да, тогава какво може да се направи? Какви са мерките в областта на тази политика? И на трето място, какви са правните инструменти, с които могат да се приложат тези мерки? Първият въпрос, с който ще се занимае професор Ханчер, е свързан с настоящата правна система. Благодаря много, Марк. Да, въпросът е дали разполагаме с енергийна политика, имаме ли необходимите правни инструменти, с които да я провеждаме. Отговорът е отчасти е, добър и отчасти лош. От една страна имаме един договор за енергетиката, има и други, обаче другия договор, който се занимаваше с тази област, договора за общността на стоманата и въглищата, вече не е в сила. Имаме и Лисабонския договор, в който се дават много възможности на парламента и за първи път в договора има член, който се занимава конкретно с енергетиката. Дали обаче това ще успее да ни даде основа за амбициозните планове, които си правим за в бъдеще? Преминаване до 2005 година, година извинете, към въглеродонеутрална економика. Ако видим какво се случва през последните 20-25 години, става ясно, че на общностно равнище е протекла широка законодателна дейност, но тя като цяло се занимавала с изграждането на вътрешния пазар. Една сама по себе си благородна цел, но а, цел сама за себе си, а не средство за постигане на по-нататъчни цели. И едва през последните пет години вниманието се обърна към допълнителни фактори, като създаване на европейска схема за търговия с емисии и към налагане на по-строги стандарти за ефективността на сградите, пералните и прочие. Така че, първо, че основният част от положените усилия са свързани с вътрешния пазар. И ако погледнем какво са направили държавите членки за правоприлагането, резултатите не са особено насърчителни. Има доста нарушения. Така че, ако си зададем въпроса, имаме ли енергийна политика в момента и постигнали ли сме целите на политиката, която се провежда в момента, може да се каже следното. Първо, що се отнася до достъпността, резултатите не са много добри. Що се отнася до устойчивостта, също. И от гледна точка на политиката, устойчивостта не се разглежда като една а, съществена неделината политика, се разглежда по-скоро като екологичен въпрос. А е необходимо тя да се интегрира към енергийната политика. И накрая имаме ли сигурност? И както председателят току-що спомена, имали сме е, дейност във връзка с много кризи, но тази дейност като цяло е била в реакция на случващото се, а не за да се предотвратят проблеми за бъдеще. Така че има някакъв напредък, но не особено силен господин Вандер Волде. Да, това показва, че трите цели са постигнати само частично, недостатъчно задоволително. Затова стигаме до заключението, че настоящата енергийна политика не е последователна. Тя се разглежда като страничен въпрос на други политики, като например вътрешния пазар, е, политиката в областта на конта среда и други. Другият голям проблем е възможността на тази политика да, да води до резултати. Процеса на вземане на решения е много бавен, а по някой път са необходими спешни решения, особено сега с околната среда. Няма и достатъчно добри инструменти за насочване на научно-развойната дейност в правилната посока, за да може инвестициите да са насочени в правилната посока. Всички се опитват да изкопират някакви общи мерки, но няма координиране на политиката. Е, освен това, правоприлагането е слабо, има много процедури за нарушения срещу държавите членки. Това е едно от основните ни заключения. Липсва достатъчно подкрепа от страна на заинтересованите страни. От една страна мерките се разработват в, в е, е, различните органи, правителствата, парламентите и едва в последствие са представени на а, заинтересованите страни за разлика от процедурата в други случаи. Така че, за разлика от старите договори, включително договора за общността с стоманата и въглищата, по-скоро имаме регрес, отколкото напредък. Разбира се, можем да даваме различни интерпретации на тази ситуация, но една от основните причини е, че за това е, че държавите все още продължават да разглеждат енергийната си политика от национална гледна точка, нещо, което води до липса на ефективност. Освен това, в международен план липса, липсва способност в Европейския съюз европейските интереси да се защитават като едно цяло. Това означава, че политиката днес е фрагментирана, непоследователна. Това не е европейска политика, по-скоро един сбор от 27 е, не особено ефективни политики. Така че нищо не ни гарантира, че като група държави ние ще участваме а, е, равноправно в следващата е, индустриална революция. Професор Ханчев, да. Така че имаме два избора. От една страна можем да оставим нещата както са, да не правим нищо, да не напредваме, това обаче може да доведе до още една криза, криза в областта на климата. А можем и да се захванем с нещата на сериозно, да се опитваме да действаме превентивно. Какви действия можем да предприемем обаче? В нашия доклад препоръчваме, ако се вземат мерки, те да са насочени конкретно към енергетиката, защото енергията е отрешаващо значение за всички дейности на обществото ството и тя е, има е, своите особени характеристики. Например, тя е изключително нееластична. Освен това, настоящите изисквания е, са да няма растеж в тази област. Напротив, да се намалява потреблението. Друга е, специфична характеристика на енергията, че повечето типове енергия трябва по някакъв начин да се прехвърлят от мястото на производство към мястото на потребление. Т.е. мрежите са от решаващо значение. И така трябва конкретни действия насочени към енергетиката, а също така е необходимо да се действа на европейско равнище. Защо? Още е, е, е в Лисабонския договор има ясни заявки за това. Трябва да се действа по по-бърз и по-ефективен начин, а също така има и нови, норм... нови изисквания, свързани с, с създаването на условия за сближаване и солидарност, за да може и в международен план Европейския съюз да говори с един глас. Действията не трябва да са само на европейско равнище, Необходимо е да коригираме и някои от проблемите, установени в миналото. Необходим ни е много по-целенасочен процес на вземане на решения, много по-ефективен процес. Необходимо е да се заледят бюджетни средства, за да се насърчат, е, насърчи вземането на по-ефективни решения, особено що се отнася до координирането на научно-развойната дейност, както и до натрупването на носители на енергия – и накрая всички предприяти действия трябва да бъдат демократични, т.е. да се подкрепят от всички заинтересовани страни. И как, какво означава европейската, европейските енергоефективни действия? Ние сме набелязали две групи мерки. Институционални мерки и мерки по същество. Що се отнася мерките по същество? Дори и ако в доклада си изразяваме известна критика спрямо пазарните сили, в крайна сметка Европа има вътрешен пазар и това е основата, на която се изразява нашата енергетика и ликвидните и солидните пазари са в основата на всяка енергийна политика. Само, че необходимо да има интелигентни и взаимно свързани мрежи. Та и по този начин се създава де-факто солидарност между държавите членки и се осигурява достъп до възобновяеми енергийни източници. Мерки за стабилизиране или гарантиране на цените тогава, когато пазарите не осигуряват достатъчно бързо резултати. Разнообразяване на енергийния портфейл – и постигане в краткосрочен план относителна енергийна независимост или сигурност на доставките. И това означава управление на кризите и общ контрол върху резервите. Що се отнася до институционалните мерки, които могат да изпълняват тези мерки по същество, в доклада те са представени по неизчерпателен начин. Първо, ние държим много на участието на заинтересованите лица, т.е. потребителите, енергийния сектор, всички, които могат да участват в процеса на взимане на решението. Единен европейс, европейски регулатор, ако има единна европейска мрежа. Европа трябва да разполага с ресурсите за водене на енергийна политика. И трябва да бъде достатъчно силна, за да може да насърчава научно-развойната дейност и да отстоява своите интереси в международен план. Само, че как да стане, какво означава това от правна гледна точка? Председателят. да разменим табелките с имената, защото а, са сбъркани. За щастие се познаваме, каза госпожа Ханчер и знаем кой кой е. И така, голямото предизвикателство и може би едно от, най от най-интересните предизвикателства за парламентите, както европейския, така и националните, каква да бъде институционалната рамка. Какви варианти имаме? Може ли група държави членки, е, които желаят е, да започнат работа е, за осъществяване на тези цели по ускорен начин? Как да се разработи обхвата на всяка нова енергийна политика? доколко амбициозна да бъде тя. И как да осигурим в процеса на изпълнение на тези амбиции, как да запазим цялото законодателство, как да спазваме изискванията на Аки Комюнотера? Това са все изключително важни въпроси. Имаме четири основни варианта. Лисабонския договор, член 194, който засилва правомощията на Съюза, също така варианта за силено сътрудничество по член 20 можем да изберем варианта нов енергиен договор. И най-сетне прагматично сътрудничество по подобие на Шенгенския договор. Тоест, набелязват се приоритетни въпроси и започва работа по тях. Първият вариант е Лисабонския договор – в сравнение с предишния договор, където енергийната политика беше поставена на равна нога с туризма, имаме крачка напред. Е, договорът създава правно основание, има обаче и някои недостатъци, например достъпа до ресурсите и данъчното облагане е, не се не влизат в е, процедурата за квалифицирано взимане на решение. Солидарността не е дефинирана като цел. И накрая имаме съмнения във връзка с някои правни пречки в стария договор, като възможността за създаване на Европейска агенция и накрая Тази разпоредба не предвижда допълнителни правомощия за Съюза. Така че имаме крачка напред, но не смятаме, че член 194 е, ни дава възможност е, да тръгнем безпрепятствено напред. Има друг вариант е, засилено сътрудничество, при който минимум 9 държави членки могат да решат да тръгнат по определен път. Това е също така крачка напред в сравнение с предишните договори, но условията, при които тези девет държанки могат да предприемат нещо, са доста сурови. За всички решения, разбира се, винаги могат да се измислят правни проблеми и тук, например, един такъв проблем е каква е ролята на институциите, Европейският парламент в областта на засиленото сътрудничество. Правомощията за засилено сътрудничество дават ли възможност на, на включените в него страни да предприемат действия в международен план, имат ли международни, имат ли допълнителни правомощия? И така, това би било стъпка в правилната посока, но не гаранция за успех. Разбира се, най-лесното от правна гледна точка, не казвам политическа гледна точка, е всички мерки, които набелязахме, да бъдат включени в договора и да се сложат там, където беше стария договор за Европейската общност за въглища и стомана. Само, че имаме, имаме валутен съюз, който въжи за някои държави членки – и възсръвни, едно подобно решение може да се предвиди и за енергийната общност. Това би означавало да се използва старият договор за, договор за въглища и стомана а, за целите на енергетиката. Идваме до по-прагматичния вариант, а именно пътна карта за споразумение тип Шенген. Тук има редица варианти, които могат да се обсъдят в, по тази шапка на прагматичен подход. Например, механизми за сътрудничество е, на регионална основа, за регионални търговски платформи, изграждане на регионални мрежи, да речем регионален мрежов договор – също така регионален договор за научно-развойна дейност и средствата за научно-развойна дейност могат да се отпускат на регионално ниво. Друг подход, друг един прагматичен подход е да се види кое би било задължително в новия договор, кое би било доброволно това би мог, към това би могло да се подходи от гледна точка на различните партньорства, коалиции, но също така и между държави членки на Европейския съюз и външни страни. Така че има много прагматични възможности и смятаме, че това може да даде резултати, така както Шенгенското споразумение даде резултат по тази начин ще може да се постигне напредък, но само по, напредък не по всички, а по някои области. Според нас оптималното решение е нов енергиен договор, нова енергийна общност. Според нас това би бил най-ефективният оптимален европейски начин за водене на европейска политика по всички въпроси, очертани в договора. Е, може да има доброволно присъединяване, доброволно неприсъединяване. Е, може да има свободен достъп за всички, да речем всички държави членки, но тези, които не желаят да не се присъединяват – Организацията следва да бъде наднационална и въпрос, на който поставяме силен акцент в доклада, е новият договор да не а, разруши онова, което е изградено през последните 50 години, т.е. таки коминотер. С други думи, не е лесна работа да се разработи и приеме нов договор – през последните 5-6 години се натрупа малко умора от договори, така че е малко сложно да се мисли за нов договор. Нашето предпочитание като юристи е за тези, е този нов договор. Ние обаче сме реалисти и затова смятаме, че трябва да има поредица от междинни стъпки. Тези междинни прагматични стъпки би трябва да доведат до енергийна общност. Що се отнася до тези стъпки, смятаме, че шенгенския модел дава най-добрата възможност. Идеята е да се разработи пътна карта, дневен ред, така че държавите членки, които имат желание да се присъединят, да предприемат първата стъпка и след това да предприемат следващата стъпка. Не е необходимо групата да бъде една и съща, но е възможно няколко групи да се движат към една и съща цел. Крайната цел е обща енергийна европейска политика. В доклада ни сме дали някои примери за споразумение от шенгенски тип. Политиците могат да обсъдят тези мерки. Едното е енергийната мрежа. Ли ще каже защо тази енергийна мрежа е толкова важна. Докладът обяснява, че енергийната мрежа е един от основните градивни елементи на цялостния енергиен европейски пазар. В края на краищата а, слънцето в Испания грее по-силно, отколкото в Шотландия, откъдето съм аз. И това изглежда разумно на север, обаче пък има повече вятър, отколкото на юг. И тези ресурси следва да се използват максимално и да се обединят. Това може да стане само чрез една интелигентна свръхмрежа, която обединява и използва общо ресурсите. Има интересен прецедент за по-нататъчно сътрудничество не само сред държавите членки на Европейския съюз, но и с а, а, съседите, т.е. Е, енергийна, енергийния договор и е, енергийната общност в Юго-Источна Европа. Енергийните мрежи могат да работят на трансгранична основа. Това означава много по-добра координация между националните регулаторни органи. Необходима е нова агенция, която да поеме своите функции от март 2011 година. Това е агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Така че по-високото ниво на интеграция може да се постигне чрез създаването на независима изпълнителна агенция на регионално или съюзно ниво. Това е само един пример за модел от шенгенски тип. Има и други примери, например енергиен фонд, който да координира и финансира научно-развойната дейност в възобновяемите енергийни източници в областта на новите проекти, които отделните държави членки не биха могли да финансират самостоятелно. Разбира се, това повдига въпроса за финансите, които са недостатъчни в днешно време и ето защо в доклада казваме, че този европейски фонд трябва да се финансира от преки ресурси, а не от националните бюджети. Например, той може да се захранва от вноски от онези, които замърсяват или такси за влизане на автомобили в градовете или от търговия с емисии. Това е втория модел. И тъй като, и както спомена председателя Бузик, предвиждаме възможността и за сътрудничество при закупуване на газ от международните пазари. Това е област, която можем също така да разработим и прагматическо сътрудничество – което разбира се в крайна сметка не непременно ще ни отклони от целта договор за енергийното развитие на Европейския съюз, но просто ще можем, както господин председателя Бузе каза, да преодолеем ситуацията, при която отданите държави членки се конкурират една с друга при доставките така че да не се разработват безкрайно нови и нови мрежи газопреносни, като по този начин се конкурират. Необходимо да се разработи една по-добра, по-рационална система, която да гарантира устойчиво купуване и трансфер на газ. Всичко това е необходимо да се има предвид. Нашите предпоръки, разбира се, в никакъв случай не са насочени срещу съществуващите правила и разпоредби. И сега, накрая, искам да кажа, че всъщност ние с нашето проучване правим преглед на съществуващите а, практики и актове. Разбира се, всичко това може да се разработи допълнително, ако а, представляват политически интерес. Във всеки случай, опитали сме се да ви предложим една идея относно това каква би следвало и би могла да бъде политиката в областта на енергийния сектор на Европейския съюз така че в крайна сметка да се стигне до това, което спомена и председателя Бузък, Бузък една общност, енергийна общност в Европейския съюз. Много ви благодаря за отделеното ни внимание, благодаря и на двамата председатели, благодаря и на всички и с радост отговорим на евентуалните ви въпроси. Your... Много благодаря много интересно беше вашето изказване. Искам да се обърна към съпредседателя на нашето заседание, господин Франциско Хавиаро Хохарсия. Много ви моля да поемете е, ръководството на следващата част от нашето заседание. Благодаря ви. Господин председател, Предлагам да процедираме последния начин. Що се отнася до докладите на професори е, Ханшер и Вандервалде, те бяха много интересни и предлагам от сега нататък е, да процедираме последния начин. Унези делегати, които биха желали да зададат въпрос, трябва да попълнят формуляр. Делегациите вече са получили тези формуляри, знаете точно как провеждаме нещата и когато са, имаме заявки за изказвания, съответните депутати от национални парламенти от Европейския парламент получават думата. Три минути време за всяко изказване, след това процедурата с синята карта за 30 секунди за въпроси към онези, които са а, взели думата. И така, това накратко по отношение на процедурата. Имате думата. Mulțumesc, е, domnilor președinți, stimați... Е, Благодаря, господин председател скъпи парламентаристи, представители националните парламенти. Както говорихме, енергетиката е най-важният проблем, стоящ пред Европа. В условията на економическа рецесия, заплаха от изчерпване на ресурсите и също така и климатични, климатични проблеми, в тези условия Европа трябва да предприеме мерки, за да се справи с тези предизвикателства, но момента на криза и момента на добри възможности. Развитието на възобновяеми устойчиви енергийни източници може да бъде ключ за една нова индустрия, основана на устойчивото развитие и нови технологии които да ни осигуря добра позиция на международния пазар. Европейския съюз успя да постигне регулация. Има за цел да създаде единен пазар е, и също така да се пребори с климатичните промени, но националните решения и мерки, взети от е, някои държави членки, се оказаха е, отрицателни като се създава конфликта на вътрешния пазар. Председателят казва, имате думата за 30 секунди. Искам да кажа, както каза господин Бузек, съгласен съм с мерките, които трябва да се приемат, за да се изгради европейски енергиен пазар. Имам какво да кажа, имам много да кажа, но се надявам, че ще мога да го направя по време на по-нататъчната ни работа. Благодаря. Euh, je pense. Euh, oh. Много ви благодаря за думите. Бележката ви наистина напълно съответства на казаното от нас. Изключително важно е, е да отчетем, че недостатъчно се прави по отношение оповестяването на това общо решение. И в това число, разбира се, става въпрос и за силите на пазара. В нашето проучване ние обръщаме сериозно внимание на този въпрос. Те трябва да бъдат засилени, укрепени. И ако мога да използвам един а, такъв израз, колкото може по-дирижирано да се подходи, толкова по-добре в този момент ще бъде. Да, споменахме, че трябва да се избягват ситуациите на конфликт, но виждате, че има и много примери, на които можем да се позовем и те идват от практиката ни, например Набуко, различните държави, които участват в този проект. Не всички са държави членки, има и кандидат членки на Европейския съюз. Те се опитват е, да намерят едно добро, приемливо решение, вместо да чакат първо да възникне конфликта, пък после да се разрешава. Така че, мисля, подходът е, именно във външната политика трябва да бъде насочен именно към е, предотвратяване на конфликтите и към повече сътрудничество. Благодаря. Председателя, благодаря. Позволете, колеги, да ви напомня, че ако желаете думата, разполагате с 3 минути за изказване, но трябва да се запишете. С е, метода на синята карта разполагате само, за 30, само с 30 секунди за изказване. Господин Мартидис. Благодаря, уважаеми колеги. Позволете най-напред да поздравя организаторите на заседанието и на тази среща. Е, разглеждаме темата за Европейската енергийна общност и искам да подчертая ролята на Европейския парламент в целия този процес. Е, благодаря и на президент Бузък, който изрази своето яс, своя ясен ангажимент за изграждане на е, сигурен, сигурна общност в енергийния сектор. Благодаря и на испанския председател. Е изключително важно е наистина ние всички заедно да а, изпълним необходимото, за да отговорим на това предизвикателство. Много се надявам, че а, от нашата дискусия ще можем да достигнем до резултат, при който няма да има Европа на две скорости. Благодаря. Благодаря ви. Pasamos a continuación a darle la palabra al Председателя, продължаваме. Италианския парламент, за италианската, е италианския парламент, господин, госпожа Ромаро, три минути. На първо място бих желала да подчертая, че Италианският парламент много се радва на провеждането на тази среща. Вижда се по мотото на тази среща колко важна е темата за енергийната политика и важните мерки и задачи, които следва да се вземат в Европа. Все повече енергия идва от прагови държави и също времено се наблюдава една конкуренция за енергоисточници, което от своя страна показва натискът, който се упражнява върху климатичните изменения. Цялата тази ситуация има отражение върху енергийната сигурност, върху политиката в областта на климата, борбата срещу измененията в климата. Газовата криза между Украина и Русия показа колко уязвима е Европа, когато става дума за темата за енергийното снабдяване. Точно тази криза доведе в Европейския съюз до а, подновяване на инициативи а, с цел а, постигане по-висока енергийна сигурност – няма съмнение, че диверсификацията на източниците, на доставчиците, на маршрутите са нещо много важно. Това е в сила за изследванията, технологичните изследвания, енергийната ефективност, така че да се намали зависимостта от чужбина и сел цел намаляване парниковите газове. Аз обаче смятам, че всяка страна има различни интереси и поради това е важно Европейският съюз да има координирана позиция и поведение и затова е важно да бъдат подсилени мерките. Аз мятам, че е необходимо да се действа солидарно, когато се намираме в ситуация на недостиг и на криза в енергоснабдяването. Нуждаем се от все повече квоти за ресурси, които трябва да бъдат спряни в бюджета, трябва да се използват всички финансови източници, за да се правят инвестиции в инфраструктури и за да се разшири предлагането. Що се отнася до пакета за климатична сигурност, е необходимо да се стремим към изпълнение на целите, насочени към енергията, да използваме възобновяемите енергоисточници, които имат ограничен ефект върху климата. Що се отнася до взаимоотношенията с доставящите страни? Ние имаме амбициозни цели в тази област, не можем обаче да избягаме от тях – и за да е, придадем на Европейския съюз една важна роля на световната сцена, трябва да направим нещо, защото интересът винаги ще бъде голям, както и търсенето. Председателят, благодаря ви ще дадем приоритет на онези, които са дали заявка за изказване, а след като изчерпаме списъкът, ще дадем думата а, и на други а, от Френската национална асамблея. Скъпи колеги, въпросите на енергийната сигурност имат огромно значение. Ето защо одобрявам напълно инициативата на господин Бузек те са отрешаващо значение, но можем да кажем, че много се говорим, но конкретните резултати не са още, кой знае колко, впечатляващи. От началото на 2000-та година, газовата криза, колебливостта на цените на енергията показва, че трябва да се предприемат мерки. Предизвикателствата са реални. Европа внася 60% от петрола и газа. Тази зависимост ще продължи да нараства. Климатичните промени налагат да се премине към една рационална система. Какво е необходимо? Разнообразяване на източниците и газовите доставки също, трябва да се работи по различните газотръбопроводи, Южен поток, Северен поток, Набуки, Набуко трябва да се разработват и обновямите енергийни източници. Ядрената енергетика играе важна роля – държавите членки трябва да избират сами своята е, енергийна структура, енергийния микс, както предвижда Лисабонския договор, но ядрената енергетика дава възможност да се намалят емисиите на въглероден двуокис. Друг важен аспект на енергийната сигурност е свързан с взаимоотношението с трети страни трябва ми истинска енергийна е, европейска дипломация. Както показа газовата криза от 2009 година, механизмите за управление на кризи, предвремена на кризи са отрешаващо значение. Е, комисията по европейските въпроси, която председателствам, поставя акцент върху сигурността на европейските доставки и също така е, насърчаване на солидарността между държавите членки. Също така мерки в областта на мерките и инфраструктурата. Планът за економическо възстановяване предвиди допълнителни средства. Ние очакваме с интерес инфраструктурния пакет, обвен от Европейската комисия, що се отнася до промяната в договора, както беше казано аз бих казал, че съм враждебно настроен към идеята за нов договор. Помните, аз участ... помним конвента за бъдещето на Европа, всичките проблеми. Аз мисля, че трябва да се работи със съществуващия договор, евентуално засилено сътрудничество, но основно, основното, което ни трябва е ясна категорична политическа воля. Ето това е, което е необходимо, за да разработим и приемем една енергийна политика. И още един път одобрявам инициативата на председателя Бузик и Жак Делор. Благодаря ви. Сега думата има следващия оратор. Уважаеми господин председател, благодаря ви за присъствието на всички тук по тази тема. Искам да попитам защо документите не се раздават и на италиански. много съжалявам за това. Започвам с критика. Сега преминавам към същинската тема. Мисля, че безусловно е важно да се въведе една съвместна енергийна политика, за да се постигне сигурност за гражданите, за предприятията, за сигурното енергоснабдяване, с цел да се създаде една единна ценова организация в Европейския съюз. Не можем да имаме различни енергийни разходи, защото с свободата на движение на хора, стоки, капитали, услуги се стига до изкривяване на конкуренцията и е различна реалност. Що се отнася до суровините, до гъста, до нефта, в Европейския съюз може да се стигне само до една по-добра сигурност в тази област ние трябва да инвестираме в научни изследвания и енергии, които не замърсяват околната среда. Що се отнася до възобновяемите енергоисточници, се налага всички да сме от една и съща страна на барикадата. Не бива да забравяме, че основната е, отговорност и вина в замърсяването на околната среда и е, недостатъците а, в тази борба са свързани с а, такива страни като Китай, като Съединените щати и така нататък. Трябва да започнем да налагаме мита върху продукти на държави, които не се ангажират с намаляване на емисиите. Така, например, данък а, по отношение на въглеродния двуокис, данък, който ще бъде еквивалентен на принципа на причинителят плаща. Европейският парламент наскоро издаде един документ, който в комисиите и в пленарна зала се определя като книга на мечтите. КОП-16. Трябва да участваме в Мексико в КОП-16, за да подчертаем отново ролята на Европейския парламент, защото съгласно и благодарение на Лисабонския договор ние имаме възможност да правим предложения, които са сериозни и достоверни и които могат да бъдат приети от света на трудовите пазари. В време на световна криза няма да стигнем до никъде, и сега, господин Бузек, искам да ви кажа още нещо. Вие сте подготвили и представили един документ в Комисията по околна среда. Аз високо оценявам този документ, но искам да ви помоля да работите с всички заедно, за да се напълни този текст с важно съдържание и да се превърне в основа за предложение за КОП-16 в Мексико. Благодаря. a continuación tiene la palabra el senador Bitbrut de Polonia. И сега сенатора Витбрант от Полша. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, с голям интерес и слушах нашите гости-оратори. Напълно съм съгласен, че по-настоящем имаме национални енергийни политики. А както и председателя Буже каза, нужно е да има общо европейска енергийна политика. През последните години видяхме, че проблемите, свързани с енергийните доставки, вече не, всъщност не са медиен проблем, а са реалност. И Полша, например, беше със страните, които изключително много усилия вложиха, за да намерят е, разрешение. В, във всеки случай нещата не се подобриха. И Европейската комисия призовава да се обърне внимание на инициативи, които изостават по отношение на своята реализация, особено свързани с енергийната инфраструктура. В една обединена Европа нужно е да разполагаме с е, възможност за взимане на бързи, ефективни решения за изграждане на общ енергиен пазар. Същевременно необходимо е да се гарантират конкурентно способни цени, които са по джоба на нашите граждани. Необходимо е да има декларация, например, в рамките в Европейския парламент относно това кой би загубил и кой би спечелил от общата енергийна политика. Мисля, че по този начин ще могат държавите да излязат по-успешно от състоянието на криза. Наводненията, които сполетяха Полша, а и други страни напоследък посочват, че енергийната сигурност не е свързана само с намаляване зависимостта от доставките на нефт и газ. Тук става въпрос също и за гарантиране на сигурността на енергийните доставки, когато, например, енергоразпределителната мрежа поради някаква причина е увредена. Всичко това означава, че ще трябва да се плащат по-големи разходи в този смисъл. Господин Бузек насочи вниманието ни към общи действия. А също така да не забравяме и казаното от експертите. Глобалните проблеми изискват глобално решение на тези проблеми. Има някои неща, които можем да предприемем на регионално ниво. Разбира се, вярвам в хартата за правата и задълженията и това е възможно според мен. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Станковичес, Литва. Благодаря, господин председател. Първо бих желал да приветствам плана а, за енергийна сигурност в Европа. По този начин можем да, диверсиф... да диверсифицираме енер... енергоисточниците и това съответства на литовските интереси. Литовската енергийна сигурност и конкретно стратегията в тази връзка се основава на сигурност и сътрудничество. Ние сме също така за създаване на енергийна мрежа в Балтийския регион. Това би довело и гарантирало а, енергийната сигурност. Въз основа на регионалната интеграция ние се опитваме да създаваме връзки, интерфейсове с скандинавските пазари и именно за това ние залагаме на интеграционни проекти. Възникването на енергийната общност ще допринесе за солидарност която е заложена в основата на Лисабонския договор. Надявам се, че енергийната сигурност ще бъде нещо отворено за всички държави членки, които проявяват интерес към сътрудничество в тази област. В а, а, Литовския парламент ние ще обсъдим този план, но аз съм сигурен, че Литва ще бъде сред тези страни, които ще участват активно в този а, план. Благодаря ви. Сега Екосот получава думата. Господин Вольф. Господин председател, уважаеми дами и господа. Първо искам да благодаря за това, че Екосот бе поканен тук като орган на Европейския съюз да участва в този дебат. Както най-вероятно знаете, ние имаме редица становища точно по тези проблеми, които се обсъждат тук и сме приели тези становища. Сега бих искал да се концентрирам върху последното от тези становища, защото то е много подходящо за дискутираната тук тема. Това е планът, представен от Комисията за стратегическо развитие на бедни на въглероден диоксид технологии. Развитието на тези технологии, това бе казано в доклада, е ключ към разрешаване на проблема за гарантиране на устойчиво и ефективно енергоснабдяване на Европа. Това обаче може да бъде постигнато само с извънредни общи усилия и точно това е темата, която дискутираме днес тук, а именно колко съвместно а, трябва да подхождаме, за да постигнем тази цел. Европейския економически и социален комитет е дълбоко загрижен, че а, средствата, които трябва да се а, инвестират в тази област, както от частния бизнес, така от институциите, се подценяват в голяма степен. Затова ЕКОСОД препоръчва а, всички онези мерки и а, концепции за а, всъщност всички тези мерки, които трябва да бъдат взети, всъщност да приключат в рамките на една финансова концепция. Както от частния бизнес, така и от институциите на Европейския съюз. А именно сертификатите за въглероден двуокис и а, евентуално в тази област да бъде въведен данък а, по отношение на въглеродния двуокис. Всичко това следва да бъде така, в полза на създаване на финанси именно за целите за борба с климатичните изменения. Защото днес има е необходимо да се разработят технологии, именно за да се преодолее кризата и дефицита, който ще се постигне след години. Е, това е изказването на това становище. Сега ще цитирам едно изречение на английски, което се посочва и тук в доклада и е малко по-различно формулирано в нашия, нашето становище. Енергията, която можем да си позволим е част от нашия начин на живот. И затова бих приветствал а, унази инициатива, а, която ние стартираме днес. Ясно е, че единствено общите усилия биха могли да доведат до успех. Не бива да подценяваме проблема, защото отделните страни няма да са в състояние да го разрешат. Дали ще бъдем в състояние заедно да разрешим проблема, дори това не е сигурно, но със сигурност това е единственият път, за да потърсим правилно решение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Господин Касоли има думата. Благодаря, господин председател. През последните години а, Италия увеличи усилията си а, с цел постигане на по-голяма диверсификация на енергоисточниците. Ние в момента работим по създаването на либерализиран енергиен пазар, въпреки че в момента има конкуренция. Що се отнася до създаване на стратегически инфраструктури за енергопреносни мрежи, това също е една цел за нас. В пакета за енергийна сигурност също се говори за възобновяеми енергоисточници. Италия отвори своя пазар през миналата година за много заинтересовани страни. Това е една реформа, в която става дума за това големите фирми, които предлагат енергетика, да бъдат обвързани в по-голяма степен, така че да използват съответните складове и хранилища. По този начин се надяваме да постигнем по-голяма енергийна сигурност и ефективност. Всички държави членки биха могли да извлекат полза от това, защото инвестициите по отношение на възможности за складиране и създаване на подобни инфраструктури може да доведе до това, Италия да се превърне в център за природен газ от Средиземно море. Настоящото правителство полага усилия за по-голяма диверсификация на производството на електрическа енергия и тук няколко са основните точки. От една страна насърчаване на възобновяеми енергоисточници, насърчаване на енергийния пакет 2020, э, преминаването отново към атомна, атомни енергоисточници. В тази област Италия обсъжда много двустранни договорености с различни европейски страни с цел прилагане на технологии от, трета, от трето поколение – които са изключително а, надежни по отношение на сигурността. Освен това, в Италия се започва работа по една програма за ядрена енергия, която също ще допринесе за по-голяма енергийна сигурност. А, искам да кажа, че аз високо оцених изказванията на двамата оратори. Европейският законодател трябва да подхожда по две линии. От една страна гарантиране на сигурност на снабдяването и от друга страна трябва да се стремим към световна енергийна политика с минимал, минимален ефект върху околната среда. Нашите компании биха, не биха могли да издържат на натиска на конкуренцията, ако альтернативните енергоисточници са прекалено скъпи. Усилията трябва да бъдат обединени, иначе Европа ще бъде изолирана от международната конкуренция. Благодаря ви. Думата има госпожа Гайдушкова. на Република Чека. Ти палавра, Добрý den, vážený delegát od Čech. Pane předsedající, já bych ráda přispěla. Добър ден, господа председатели, госпожи и господа. Бих искал да засегна две различни гледни точки. Европейската интеграция е отговор на Втората световна война. И целта тогава беше да се вътвори мир в Европа а инструмента е сътрудничество в използването на ресурсите. Общността на стомана въглища и стомана беше отговор. Сега вече приемаме демокрацията и свободата като е, наша даденост. Вече е, виждаме и черти на национализъм, който забавя европейската интеграция. Обаче има две области, където интеграцията трябва да се и развива. Едната област е енергийните промяни. а другата е сигурността на енергийните доставки. Нито една отделна държава членка не може сама да се справи с тези проблеми. Това е очевидно. И толкова е очевидно, че би трябвало да може да се обясни на всеки един европеец вече. Много е постигнато, разбира се, и настоящата конференция е поредната стъпка в тази посока. Благодаря на президента Бузик за неговата инициатива. Но иска ми се да засегна и още е, един въпрос – с който ако не се справим, няма да можем да разрешим проблема. Нужни са ни млади хора, знаещи и можещи, с солидни познания и здрав морал. Защото наистина доставката на енергия е въпрос, който е от изключително голямо значение, но изисква и достойно поведение. Когато говорим за енергийни доставки и сигурност на тези доставки, не бива да забравяме факта, че хората, които трябва да го гарантират, е необходимо да имат нужното познание и нужното, нужната подготовка ако се разработва стратегическа нова енергийна политика, тогава трябва да се подкрепи не само научно-развойната дейност в тази област, но е необходимо да се лансира мобилността, обучението, специализираното обучение, мобилността на учените като основополагащи за постиженията в бъдещето на Европа. Председателя, благодаря ви. Е, Президента Бузък има думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, че председателствате тази част от нашия дебат. Сега ще поема ръководството. Има още 8 души записани на списъка. Тук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 Много се радвам, че ще имам възможност да участвам в този отличен дебат. Ясно е, че енергетиката играе централна роля и е необходимо по-добро сътрудничество между държавите членки. Необходимо ни е да създадем достатъчно добра основа за това сътрудничество вид на енергийна харта или друг тип споразумение. Също така трябва да разгледаме въпроса за атомната енергия. Необходимо ние да престанем да зависим от традиционните източници начини на доставка на енергия и да намерим устойчиви начини за производство на енергия. Това е голямо предизвикателство за целия Европейски съюз. В тази област могат да се генерират, да се създадат и много работни места в областта на слънчевата енергия и други възобновяеми източници на енергия. Така че смятам, че насочването ни към устойчивата енергия е много е, важен въпрос и може да доведе и до е, увеличаване на заедостта. Затова трябва да настояваме за устойчива, възстановима, възобновяема енергия в целия Европейски съюз. Точно сега трябва да се спрем и да помислим на къде да вървят инвестициите. Благодаря много за това е, кратко изказване. Давам думата на господин Роберто Тортоли от Италианския парламент. Благодаря. Европа в последните години показва, че в международен план проява необходимата смелост за справяне с предизвикателствата, с които се сблъсква пакетите мерки показват, че Европа има необходимия кораж е, за да се захване с тази област и последиците от дейността в нея. Необходимо е да се защити околната среда, да има баланс е, между източниците, да се защити инфраструктурата и да се поддържа тя. Необходими са ни и работни места. В Европейския съюз обаче също не сме постигнали целите от Копенхаген. Но може би това не е чак толкова лошо, защото след като преодолеем затрудненията в дебата, може да се окаже, че ще излезем с едни гърди напред. и ще постигнем по-добър напредък. Едновременно с това трябва да поемем отговорността за замърсяването, което нашата дейност създава. Замърсяващите трябва да плащат. Необходимо ни е и да си сътрудничим с нововъзникващите бързо развиващи се економики. На европейско равнище имаме огромна отговорност. Трябва да се вземат отговорни решения, решения, които гледат към бъдещето. И тук говорим не само за намаляване с 20 или 30%, а трябва да се гледа още по-напред в бъдещето. А, и економическата рецесия а, прави необходима промяната в производствените процеси, като се намаляват е, потреблението на енергия, ще трябва да изградим една по-устойчива економика. Но в крайна сметка изкопаемите горива имат край така че трябва да се вземе предвид това, трябва да видим какво ще правим с атомната енергия и да се направи всичко възможно, за да се намали потреблението. В околната среда, в областта на околната среда има нов пакт и това трябва да е ясно и в мерките на, в областта на научно-развойната дейност. Благодаря, давам думата на Анджей Гжип от Европейския парламент. Благодаря много, господин председател. Е, действително, това е много е, важен въпрос. Да има ли е, Европейска енергийна общност или не. Много се радвам, че имаме възможност да обсъдим този въпрос с депутатите от националните парламенти. А, изчухме, изслушахме много интересни е, обяснения и теории. чухме анализа на провалите на енергийната политика в Европа. когато говорихме за ратифицирането на Лисабонския договор, един от, една от основните е, причини, поради която той ни беше необходим, бе е, бъдещето на европейската политика в областта на енергетиката, а сега, след като Лисабонския договор вече е в сила, се оказва, че тази област малко се забравя, забравя особено в Евро... Е, извинете, в Польша, където енергетиката е в доста сложно положение. И тук искам да цитирам думите на председателя Бузък, който е съорганизатор на днешното ни съвместно заседание, както и казаното от ораторите, които говореха за правните аспекти. Както всички те казаха, Европейската общност на въглищата и стоманата бе по-ефективна от каквито и да било мерки, с които разполагаме сега. А, и тъй като тази общност вече не е съществува, ние трябва да намерим начин да я заместим. А това е трудно в момент на криза. Не трябва да забравяме и въпроса за бъдещето на газовите доставки и тяхната сигурност. Комисията по промишленост има съгласие по този въпрос, а вече се водят и преговори с съвета и комисията по тази тема. И смятам, че ако в Европейския парламент постигнем единодушие, това може да повлияе благотворно и на позициите на държавите членки, които е необходимо да оставят едностранчивостта на страна. Дам думата на Елена Коларска-Бобийска от Европейския парламент. Благодаря много. Искам да благодаря на всички, които участваха в този в изготвянето на този доклад. Искам да благодаря на председателя Бузък за това, че свика тази среща. И смятам, че Европейският съюз се движи напред не заради кризата, а защото това е съюз, в който има големи идеи и големи проекти. Не кризата трябва да се разглежда като основна двигателна сила – трябва да мобилизираме сили, силните страни на Европа. И не ми харесва това, че се твърди, че в областта на енергийната политика Европейския съюз всъщност да се движи назад. Нещо, което бе казано от експертите, които говориха в началото. Защото тук важният въпрос е какво можем да направим за в бъдеще, като има предвид, че националните интереси до сега не са успели да допринесат за създаване на една обща енергийна политика. Ясно е, че сме се провалили. Затова най-важният въпрос е как да преминем от идеи към приложение. Какво смятате, че трябва да направим за в бъдеще? Това е въпрос и към председателя Буза. Чайл Станок има думата. Благодаря, господин председател, за тази инициатива. Съжалявам обаче, това, че, което ще кажа. Не вярвам, че ще има консенсус по тази идея в Европа. Енергийната политика си остава приоритет за всички държави членки. Има твърде много умор от разширяване и договори в Съюза. Моята група има застъпва едно малцинствено сътрудничество. Ние сме застъпници на идеята за сътрудничество в областта на енергетиката, но възосновата на консенсуса. Това е особено важно за цялата ни група. Ние предпочитаме междуправителствено сътрудничество и използване на съществуващата, на съществуващо правно основание в договорите в полза на потребителите. Не смятаме, че има потребност от нов, нов голям договор от типа на договора за общността за въглища и стомана. Моята страна със сигурност ще отхвърли в референдум всеки нов договор. Така че аз не вярвам е, Обединеното кралство да одобри това. Засиленото сътрудничество е една приемлива приемлива альтернатива за 9 или 10 страни, които искат да вървят напред. И идеята за единен енергиен регулатор е, според мен, идея, която със сигурност ще отхвърлим. Разбира се, приветстваме идеята за сътрудничество между регулаторите и идеята за повишаване на данъците е просто неприемливо за британската общност, но по-добро съхранение, съвместно закупуване на петрол и газ е нещо, което може да се прави възоснова на доброволно сътрудничество. И мисля, че Европейската комисия трябва да подкрепи тези инициативи. Енергийната структура. Дали има стремеж към ядрена енергетика е суверенен въпрос, който всяка държава членка трябва да решава сама за себе си. Нашите държави, председателят прекъсва оратора. Аз Последното, което искам да кажа, вие споменахте Европейският валутен съюз като модел. Вчера някои английски вестници казаха, че еврозоната ще се срине до близките 5 години, така че това едва ли е най-добрият модел. Председателят, е, много интересна реч, както всичките ви останали речи, но имаме ограничение във времето. Нашият колега от Румъния Благодаря, господин председател. Искам да се, да се спра предимно на възобновяемите енергийни източници. Ще се спра на един аспект, повдигнат от госпожа Ханчер, а именно диверсификацията на енергийните източници и борбата срещу климатичните промени от политическа гледна точка имаме нужда от енергиен договор, който да положи политическата и економическа основа за премахване на монопол и предотвратяване на газови кризи. Както знаете, от техническа гледна точка за всички източници на енергия, на енергия имаме нужда от резерв този резерв е, може да се постигне само с обединените усилия на страните. Госпожа Хенчер ни цитира за пример Испания, където има изобилие от слънчева енергия и Северна Европа, където има изобилие от вятърна енергия. Ето защо ни трябва европейска енергийна общност. Ето защо ни трябва е, нормативна база. Като първа стъпка към намаляване на енергийното потребление. Благодаря ви казва председателя. Следващият оратор е депутат от Европейския парламент Клод Търмес. Благодаря, господин председател. Мисля, че предизвикателствата пред нас са огромни. 85 до 95% намаление на парниковите газове до 50-та година означава цялостна промяна на инфраструктурата и в сградите, и в транспорта, и в индустрията. Други предизвикателства, които никой не спомена, е изчерпването на петролните запаси. Когато американските военни започнат да се притесняват от недостига на петрол, който ще започне да се усеща, очевидно, че тези хора имат достъп до информация, така че имаме нов стимул за развитие на европейска енергийна политика. Имам няколко въпроса към авторите на проучването. Що се отнася до политиката на отпадъците, имаме ясен приоритет. Използвайте по-малко, рециклирайте, произвеждайте стоки, които са по-малко рисковани. И във вашето проучване не видях иерархия. Първо, да се постави на първо място търсенето, потреблението, ефективността. Каква е вашата позиция? Що се отнася до мрежата? Помня, когато парламентът договаряше изграждането на новият европейски енергиен регулатор ЕСАР, Ние искахме да вървим по-напред но беше блокиран, но бяхме блокирани от така нареченото дело Мирони. Бихте ли казали няколко думи за правните ограничения и по-нататък няколко думи за споразуменията за закупуване на газ? Това е изключително важно, защото като европейци ние намаляваме своето влияние спрямо страни като Русия. Тогава, когато е, различна държава членка чука на вратата на господин Путин. Мисля, че а, ако чукаме на вратата като група, влиянието ни ще бъде по-силно. Благодаря. Благодаря. Господин Райнер Видман от Австрия. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, енергийното снабдяване на Европа трябва да е устойчиво, сигурно и да бъде достъпно за хората в Европа като цени. И ако ние искаме да направим Европа по-независима, по-автономна, по-сигурна от тази гледна точка, трябва да вземем мерки. Искам да се спра на няколко момента, защото много се говори за Европа на гражданите, но много често при енергийното снабдяване гражданинът е забравен Помислете за ядрената енергия. Около 3% от енергоснабдяването в целия свят е от атомна енергия. И тук постоянно чувам оратори, които залагат на атомната енергия. Това е тяхно добро право, но е, знам, че атомната енергия не може да изключим от днес за утре. Но напомням, че а, е, а, така, производството на енергия от газ, но и от атомна енергия а, а, използва уран. И това са опасни енергии. Със сигурност хората на, по тази земя не искат това в дългосрочен аспект и по тези въпроси говорим в Австрия много. Ние сме част от а, Евратом и а, 40 милиона а, е вноската ни ежегодно. Ние не сме страна с атомна енергия. А, питам се, няма ли да е много по-интелигентно, няма ли да е по-умно а, и, а, да използваме тези пари а, и да ги инвестираме в възобновяеми енергии. И, и там Австрия би плащала с удоволствие. Но защо ние като а, страна без атомни електроцентрали трябва да плащаме такса за това? Благодаря ви. Благодаря на господин Витман. Сега преминаваме към последния оратор, Антонио Корея де Кампус. Благодаря, господин председател. Първо, бих искал да приветствам всички депутати тук от национални парламенти, от Европарламента, също и всички оратори и гости, които изнесоха много интересни доклади. Основаването на енергийна общност. Това е предложението на докладчиците. Това предложение зависи от състоянието в държавите членки, от обстоятелствата там. Има географски различия, които все пак са по-големи и съществени. Един друг фактор са различната външна зависимост, различните модели на енергийно потребление, различните ценови политики. Разбира се, има и различни пазари, различни национални стратегии. Има страни, които поддържат стратегия на независимост, други на координация, на а, така, търсене на а, външни а, източници и изпълнители. Нека да направя тук едно сравнение с, с Европейската общност за въглища и стомана. А, в рамките на тази общност имаше известно а, така сравнимост между произвеждащите страни, имаше технологична еднаквост, имаше разполагаеми а, близки или еднакви технологии и имаше еднакви предпоставки за навлизане на пазари от трети страни. Тоест, а, сегашната ситуация е несравнима. Въпреки всичко, стратегията, която ни е, се представя днес е интересна по две причини. Първо, тя е гъвкава, тя позволява краткосрочни и средносрочни разсъждения. Освен това, тази е, стратегия е така разработена, че да е подходяща и да пасва на всички. Тя обаче крие много рискове. Един от основния е, риск е, е свързан с географски блокове, представи, различна степен на енергийна автономност, различни регионални стратегии в тази област. И изхождайки от това, искам да задам един въпрос. Как ще бъде в бъдеще възможно да се произвежда критичната маса, която ще бъде необходима за преминаване към бъдещи решения. Коментарze и виповеди наших експертов, panią Ханчер и пана Вандер Волде. Woude. Сега ще думата на нашите оратори да отговорят на въпросите. Няма да бъде лесно да отговорим на всички въпроси и наблюдения. Няколко общи наблюдения и след това моята колега Хенчер ще отговори на по-конкретни въпроси, като сте зададени господин Тюрмес. Първо, що се отнася до договора за общността за въглища и стомана. В доклада си не казваме, че сегашната ситуация е по-лоша в сравнение с ситуацията при съществуването на договор. Искахме само да кажем, че правните инструменти, с които са разполагали държавите членки в условията на договора за общност въглища и сумана, са по-широки, отколкото сегашните. Второ, е, усещаме и някои настроение, е, което е повлияно от критични, критично настроение, като за енергийна зависимост, економическа криза и така нататък. Има обаче и положителни елементи. Ако преминем към към енергийна общност Европа ще може да постигне една нова индустриална революция. Това са встъпителните ми думи. Е, искам и четири по-конкретни наблюдения. Усетихме една съпротива срещу идеята за нов договор. Да, е, прие се Лисабонския договор и там има и разпоредби в областта на енергетиката. Тези разпоредби трябва да се използват, това е необходима политическа воля. Идеите в различните държави членки обаче са различни. Ето защо ние предлагаме един по-ограничен договор от типа Шенген, за да могат група държави да предприемат действия. Да речем, балтийските държави с, с, други северни държави, нищо не пречи Полша с вишеградските страни да работят заедно, едновременно и да се работи в условията на засилено сътрудничество. Възник, беше зададен въпроса за губещи и печеливши. Мисля, че ако има истинска воля, няма да има губещи. Всички ще спечелят тогава, когато сътрудничество се основава на волята на държави членки, които искат да участват. По-нататък е, енергийната зависимост на Европа. Без е, да съм е, специалист по енергетиката, ние сме само юристи, ако за да се изпълни амбицията за индустриална революция, не е необходима обща а, политика, ориентирана към зелена економика, е насочена към нисковъглеродни технологии ако правилно разбирам многото публикувани доклади в областта на, обзо... на възобновяваме енергийни източници, е, ние разполагаме с достатъчно ресурси. Четвърто и последно наблюдение. Във всичко това, което чух, мисля, че една енергийна общност, която се основава на обща мрежа, е, сигур, е нещо сигурност. Ако се свържат всички мрежи, ще се изгради една истинска солидарност. Ето защо договор по подобие на Шенген, насочен към свързване на мрежите, би бил един вариант.